So, good morning, ladies and gentlemen. It's 10 past 9. Dear colleagues, welcome. Добър ден, дами и господа. 9 и 10 е. Нека да пристъпим към работата си. Първото голямо гласуване е това. Надявам се в идния час и половина да приключим с гласуването. Приемане на дневния ред е първата точка. Има един коментар по искане на докладчика по становищата от страна за, за Виетнам. 8 и 10 точка от Инта. Предлагам следващите изменения с подкрепа на докладчиците в снятка. Гласуването по 7 и 9 точка за своб... споразумението за свободна търговия и защита на инвестициите да не се гласува днес, Десета точка, сключване споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, да се гласува първо и после осма точка. А, споразумението връзка с защитата на инвестициите. Ако няма възражения, се приема дневния ред с измененията, които току-що уточних. Втора точка, съобщение няма такива от мен. Трета точка. Одобряваме протоколите от заседанието 30 септември, 1 октомври и 14 октомври. Има ли някакви коментари? Няма. Значи, преминаваме към четвърта точка. Следващата част електронно гласуване. Моля да си приготвите картите. Първо, права на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Годишен доклад 2018 година. Ще помоля госпожа Визелер Лима, докладчика, да, да вземе думата. Значи много се шуми в залата, в тази част от залата. Моля да седнете по местата си. Два пъти сме го разисквали, така че днес ми остава само да благодаря на всички, които взеха участие в работата, служителите, колегите, депутати. Искам да благодаря и за атмосферата, в която се проведоха разискванията. Благодаря. Благодаря. Други коментари има ли? Не виждам. Значи пристъпваме към гласуването. Ракел да помоля да, да ми дава знак. Clearly under your radar. So let's start. Compromise. Компромисно изменение едно. За, против, изменения, приема се. Въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против,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 Прием било 57 изменение за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме изменение 68. Моля, гласувайте. Три гласа липсват. Два. Двама колеги не са гласували. Отхвърля се. 34 на 27 гласа. Компромис 47 за, против въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против въздържали се, приема се. 49 за, против въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против въздържали се, приема се. Първо изменение от отхвърля се. Второ, за, против, въздържали се. Нека да проверим второ изменение от съображението. So, it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 на 29 гласа. Трето и четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Пет. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Пето изменение. Райсън. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected, yeah? Rejected, yeah, I think so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 So, this amendment has been rejected. Това изменение се отхвърля. Гласуваме 6, 7, 8 и 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 отпада. 12 и 13 отпадат. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се. Нека проверим 16-то изменение. Шестнайсто изменение. Моля гласувайте. It's closed. Край на гласуването. Приема се. 17 за. Против въздържали се. Приема се. 18 за. Против въздържали се. Приема се. 19 и 20 за. Против въздържали се. Нека проверим. 19 за. Против. Въздържали се. Да проверим 19 и 20 изменение заедно. Моля, гласувайте.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 One missing. Един глас липсва. Край на гласуването. Приема се. It was 39-27 or something. 20, 39 на 27 или нещо такова.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 против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 и 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 и 44 за, против, въздържали се. Нека проверим 43 и 46. 43 и 44. Моля гласовете. The vote is closed. Край на гласуването. So, and this has been rejected. Отхвърля се. 45 господин Вандален за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47-49 за, против, въздържали се,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 Нека проверим 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване по проекто резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Three colleagues missing. Три гласа липсват. Моля, събудете се. Трима колеги все още не са гласували. Отказвам се тогава да настоявам. Край на гласуването приема се 48 гласа за, 6 против. Поздравление на докладчик. We immediately move on to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 Приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. 195 изменение. Моля, гласовете. It's closed. Край на гласуването. Да, доста ясно е. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека, нека проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека проверим и това. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се. Проверяваме 215 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 222 за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 Добре. 290-то изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. И така, 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, приема се. И така, 295 се приема допълнението от господин Касталдо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 3019 за против въздържали се. Да проверим отново. 319. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се.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 Стигаме до изменение 356 на Цико, Чиковски. За, против, въздържали се, приема се. 357. Лопес. За, против, въздържали се, приема се. 358. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 36. За, против, въздържали се, приема се. 372. За, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 394 за, против, въздържали се, да проверим 374. Гласувайте. Край на гласуването. Това е очевидно. 395 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 26. Е, госпожа Пири. За против въздържали се. Приема се. 28. Данжон. За против въздържали се. Да проверим 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44. За, против, въздържали се. Приема се.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 Четири карти, четирима не са гласували. Да, всички гласуваха сега. Край на гласуването приема се с 47 също 12. И така приключихме с този доклад. Благодаря на докладчите в Сянка за отличното съдействие, взаимодействие и сътрудничество. Сега стигаме до шеста точка изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана, годишен доклад за 18-та. Докладчика господин Дължан иска ли да вземе думата? Не. Тогава започваме гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Това пада всъщност. 47 39 2 е, приемно. Сега отиваме на 30, 42 е, госпожа Нойман. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се.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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Вся компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се.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 100 отпадна, 100 бе отхвърлено, 101 <clears throat> пада, в случай, че 100 бъде прието. Да. Това е много важен момент за Михаил Галер. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 102 пада сега. Стигаме до компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. Сто 119, 120 за, против, Въздържали се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет две, сто три. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 144. За, против, въздържали се, отхвърля се. 147. За, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за. 145 да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 146 за, против, 148. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля ли се? Да проверим. 152. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се. Да проверим 150. Господин Касталдо. Край на гласуването. Приема се. 26, 25, също 25. 146 за против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но да проверим. Проверка 153. Гласувайте. Okay, I'm been informed that 153 Съобщават ми 153 и пада, очевидно, така че не е нужно да гласуваме. Добре, хубаво. Браво на 153. 151, какво стана? Трябва ли да гласуваме за 151? Добре. 151 е, за, против, въздържали се. Да проверим. Проверка на 151. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Да проверим 159, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 на Михаил Галер. За, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се. Да правим 160. Гласувайте. Край на гласуването приема се. 161. За, против, въздържали се, отхвърля се. 165. За, против, въздържали се, отхвърля се. 166. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се. Да проверим 164. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отпада с ясно мнозинство. Се отхвърля. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се. Да проверим 168. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169-170 за против въздържали се. Отхвърля се. 171 за против въздържали се. Приема се. 172 пада, което е добре. 173 А, скачаме на 170, 181. Хорвор, Тасмани, Бениен. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 9А. За, против, въздържали се, приема се. 189. За, против, въздържали се, приема се. 190. За, против, въздържали се, да проверим 190. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 198. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 и 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202. За, против, въздържали се. Да правим 202. Мисканго. Гласувайте, моля. за 202. Край на гласуването. Приема се. 201. За, против, въздържали се.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 Компромис 10 да, за против въздържали се приема се. 212 на госпожа Кърниете за против въздържали се. Да проверим 212. Край на гласуването. Приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се 215 за, против, въздържали се, отхвърля се 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 219 за, против, въздържали се, отхвърля се 217 за, против, въздържали се, отхвърля се 214 за, против, въздържали се, да проверим 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста и шестнайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 214. 216 на госпожа Нойман. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се. Да проверим. 229. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 229.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 против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се. Да проверим 254. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 255 за, против, въздържали се. Да проверим. 255, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се. Да проверим. 258, моля гласувайте. Край на гласуването приема се. 260 за и едно за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се. Да проверим 266. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 265 за, против, въздържали се. Да проверим. 265. Край на гласуването. Госпожа Нойман печели, не е нужно да проверяваме. 265 е прието. Сега 264 отпада. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. Авко отпада. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се. Да проверим 294. Край. На гласуването приема се 295 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се. Да проверим. 297. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се очевидно. 2, 9, 8, 9, 9 и 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се да проверим на господин да изменението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се. Да проверим. 303. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста и четири за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се. Да проверим 320. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-2-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 3-2-4. Моля, гласувайте. Приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме цяла страница. 340 за, против, въздържали се, да проверим 340. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 3-4-8 за, против, въздържали се, Приема се. 349 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, против, въздържали се. Да проверим. 387. Край на гласуването. Приема се. 388 за, против, въздържали се. Да проверим 388. Моля, гласувайте. Триста осемдесет и осем. Приема се. 389 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим и 389. Край на гласуването. Приема се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 396 за, против, въздържали се. Да проверим 396. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменението на нашия заместник председател 393 за, против, въздържали се. Да проверим 393. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се, приема се. И 19 за, против, въздържали се, приема се. 420 за, за против, въздържали се, приема се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се. Да проверим 423. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 424 за, против, въздържали се, приема се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, да проверим 425. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-3-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-9-30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-8 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим добре 428, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. 433 за, против, въздържали се. Да проверим 433. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, приема се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 451. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-5-2 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 452. Край на гласуването отхвърля се. 4-5-3 за. Поправя се председателя. 454 на госпожа Нойман за, против, въздържали се, отхвърля се. 453 за, против, въздържали се, отхвърля се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. 462 за, против, въздържали се. Да проверим 462. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 на 30. 461 пада, 466 за, против, въздържали се, приема се. 467 за, против, въздържали се. Да проверим 467. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 468 за, против, въздържали се, приема се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, приема се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 472 за, против, въздържали се. Да проверим 472. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Приема се. 482. глуксман. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре да проверим. 482. Моля, гласувайте. Приема се. 483 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 483. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 484 за, против, въздържали се, приема се. 485 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 485. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега да видим какво искат Авко. Авко 2 за, против, въздържали се, приема се. Авко 4 за, против, въздържали се, да проверим Авко 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Авко 7 за, против, въздържали се. Да проверим Авко 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и четири на тридесет и седем. Авко осем. Отхвърля се. Авко 9 за. Искате да проверим Авко 8? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Авко 9 за, против, въздържали се, приема се. Авко 10 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим Авко 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Авко 13 за, против, въздържали се, приема се. Авко 15 за, против, въздържали се, приема се.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 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за. Искате да проверим 3. Добре. Край на гласуването.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 32 на 30 гласа. И сега стигаме до окончателното гласуване на доклада с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 гласа за, 22 против, 2 въздържали се. Честито на докладчика. Wait a moment, Mr. Wallace. Господин Уолес. Just to say that our group NGL will table a minority report to this report. Thank you. Искам само да кажа, че ще внесем доклад, специално становище по този доклад. от името на нашето младсинство по това гласуване. Сега стигнахме председателя до гласуванията за точките за Виетнам. So I have been informed, colleagues, that... Разбрах, колеги, всъщност ми каза, че с осма точка ще почнем. Това ли е последния план? Добре, започваме с осма точка. Осма точка. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Социалистическа република Виетнам от друга страна. Докладчик е Изабел Визелер Лима. Изабел, би ли искала да кажеш нещо? Благодаря, господин председател. Само две думи ще кажа на френски. Благодаря на всички, които участваха в преговорите и за резултата, до който стигнахме. Никога, никога не е лесно да се намери, е, да се постигне съгласие, е, така както е, всъщност успяхме да направим е, целта на е, тези преговори бе е, подобряване състоянието с правата на човека в Виетнам. Мисля, че това съгласие ни повежда по пътя, по който ще ни доведе до крайната ни цел и е, мисля, че това е една важна стъпка, затова решихме да гласуваме по тази е, е, резолюция с, с, с, и да търсим съгласие или да в противен случай да я отхвърлим. Важното е да отпратим едно силно политическо послание – Е, което е, всъщност постигнахме, беше почти е, единодушно това съгласие, за което благодаря всички. Както казах, важно е да, пратим, да отправим важно и силно послание от този парламент. Thank you. Благодаря ви. Има ли други коментари? Тогава пристъпваме към гласуването по списъка. Първо изменение оттеглено. Трето. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. Второ отпада. Не гласуваме четвърто. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 11 не се гласува. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, От компромис 4 минаваме на 22 изменение за, против, въздържали се. Проверяваме 22 изменение. Пето компромисно изменение след 22 изменение. В момента гласуваме 22 изменение. It's closed. И край на гласуването. Отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се. Проверяваме пето компромисно измерение. Край на гласуването. Приема се. Съвсем ясно е. So we come to the final vote и сега окончателно гласуване по проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. Two colleagues missing. Два гласа липсват. Край на гласуването. Приема се 48 за 8 против 6 въздържали се. Um,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 все още два. Край на гласуването. 47 за, 7 против, 8 въздържали се. И така, час и половина гласувахме. Благодаря ви за участието, колеги. Незабавно преминаваме към срещата на координаторите. Унези от вас, които са поканени, моля да останат. Останалите ви желая приятен ден. До по-късно.